Dear colleagues, would you please... Уважаеми колеги, мога ли ви моля да вземете местата си, за да започнем? Dear colleagues, Would you please take your seats? Ще ви помоля колеги да вземете местата си, за да започнем работа. So, dear colleagues, good afternoon. Добър ден, колеги. Преди да приемем дневния ред, бих искал да ви уведомя, че досието, което обикновено е пред вас, все още не може да се ползва в залата, тъй като имаме затруднения с транспорта. Надявам се, че ще пристигне своевременно и ще ви бъде раздадено веднага. И така приемаме на дневния ред. Ако нямате никакви възражения или предложения за промяна, а, приемаме дневния ред. Съгласни ли сте? Добре. Искам да ви припомня, че има превод на 16 езика, за съжаление без датски, шведски, латвийски, естонски, малтийски, словенски. Втора точка – одобряване на протоколите от 15 януари 2010 и 22 януари Протоколите ще се считат за приети в края на заседанието, ако по време на заседанието не възникнат възражения. Трета точка ще бъде госпожа Хюбнер по-нататък. Сега четвърта точка – общи разпоредби на Европейският фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския кохезионен фонд за, по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои от разпоредбите относно финансовото управление. Давам думата на господин Евгений Кирилов, докладчик. Благодаря, господин председател. Колеги, с удоволствие ви уведомявам, че въпросът за конфликта на компетентностите, поставен от комисията, е решен. Сега нашата комисия е единствената водеща комисия за измененията по регламента, общия регламент а, по а, фондовете. А, това изчистване на въпроса не дава възможност да обсъдим предложението на а, Комисията за изменение на регламента. В моя доклад предлагам някои изменения на предложението на комисията от юли 2009 което бе оповестено на 18 януари в пленарно а, заседание. Тук са отразени с а, одобрените, съгласуваните промени на съвета през декември миналата година. По, на време на последното заседание януари обсъдихме а, междинните документи. Макар, че от септември в дневния ред фигурира тази тема, искам да предложа някои от основните изменения в предложението на Европейската комисия и на а, нашия проектодоклад. Това не са нашите изменения, а на съвета Европейската комисия. Те могат да се групират на две. Първо, изменения свързани с правилата за финансовото управление относно програмите с съфинансиране по социалния фонд. И второ, опростяване на реализацията на програмите по фондовете. Предложенията за изменение се отнасят и към двете групи. По-важни са измененията по отношение на правилата за финансово управление. Както сте запознати, първоначалното предложение на комисията предвижда възможност държавите членки да получават 100% възстановяване на разходите по заявление за плащане съгласно а, регламент с 2009 и 2010. Това изменение на член 77 ще въжи за, за ограничен период а задълженията на държавите членки е за целия програмен период. Предложението бе критикувано от държавите членки като а, би, а, за това, че е твърде скъпо и нарушава основни принципи. Спомням си и тук имаше критични думи от колеги. Аз съм съгласен с това. Има альтернативно предложение за изменение на членове 83 и 93 е, в замяна на 73. Член 82. Държавите членки ще получат възможност, когато са по-силно засегнати от от кризата да получат 2005 е, година 2% от кохезионния а, фонд и 5 от социалния. За да се управлят, определят тези държави, трябва да се прилагат обективни критерии за преценка на въздействието на кризата върху съответната държава членка. Изменението по член 93 ще, 93 е, ще даде по-голяма гъвкавост по отношение на финансовите задължения за 2000 2009 година. Те ще се разделят на, на, на 6 части, като една шеста се при, прилага, ще се прибавя към поетите задължения от 2007 до 2013. Така ще се разпредели финансовото бреме от 2007 година и така държавите членки няма да загубят средствата предвидени за 2007 година. Мисля, че това предложение особено добро, много полезно за всички държави членки, защото, както спомняте, всички държави а, закъсняха с пълното одобряване на оперативните им програми с 2007 и като ваш докладчик не веднъж съм изразявал подкрепа на предложението на Европейската комисия за по-точно опростяване на правилата за реализация на структурните фондове и програмите по тях. Заключението съм отбелязал, че предложенията се отнасят до следните членове на общия регламент. Първо, въвеждане на общ прак от 15 милиона за всички проекти по мерки, всички мерки, възможност за финансиране на големи проекти с влияние и значение за целия Европейски съюз, дори когато в него се включват различни а, оперативни програми. Това ще изчисти опасността да се а, разпределят на отделни малки проекти и ще подобри управлението на а, вашите проекти. Искам да добавя, това ще спести и време. Предлага се и разходите за големи проекти да се защитават от момента, от когато държава членка внесе предложението в комисията, а не от момента, когато се одобри проекта, както е сега по член 94. Това спестява време. Няколко мерки за опростяване са насочени към стимулиране на освояване на средства в посока на подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници. Предлага се, това е член 44, а, а, да се а, включат а, и а, като допустими раз, а, таксите за управление. Всички членове с обратна а, сила от а, май 2009 година, с изключение на тези, които посочих с 2007 и 2008. Държавите членки трябва да предоставят анализ, който да обосноват а, изискванията, а, опростяването на изискванията за регионалните програми. Не се изисква допълнителни обяснения по член 56 за допълнителни разходи. Въвеждат се опростявания в член 55 по отношение на сроковете за а, отчитането, за да се намали административната тежест за реализация на оперативната програма с информация, която трябва да се предоставя в исканията за плащане. Това е член 67. Веждат се изключения от общото правило за ротация на средствата. Първо показва се, че тези правила се прилагат само за, инфраструк... за инвестиции в инфраструктура или, про... или за производствени цели, а не за нематериални, като а, а, например обучение. Вноската на, от комисията се забавя само ако това е изискване по, от, съизмерно с изтеглянето на държавата членка. Обхватът на допустимите гаранции по схемите с държавна помощ се предефинира с цел да се опрости изплащането на аванси на бенефициентите и да се намалят финансовите рискове, свързани с тези плащания. Допустимите гаранции вече не са само банкови, а и от обществени организации или от държави членки. Това е член 78. Държавите членки се насърчава да използват повече проекти с частично за приключване, като се въвежда нов текст, според който установените от държавите членки нередности а, могат да доведат до корекции и те да се използват отново, а сега те се губят. Член 88. Това според мен е много стимулира всички държави членки, които трябва да участват по-активно в контрола. Накратко, това са предложените изменения, които призовавам да подкрепим. Реалистично това е промената, последната промяна на общия регламент за сегашния програмен период, за да се избегне непрекъсто променене на правилата, което би затруднило и управлението и бенефициентите. Искам да изкажа похвала към Европейската комисия това, че се вслуша в е, сигналите, оплакването от страна на държавите членки и всички участи в процеса. Може би това не са всички неща, които могат да се подобря. Аз специално се обърнах към новата комисия и тя, смятам, се съгласи, че така ще се работи и в бъдеще. Ще се радваме на бъдещи случаи от този вид. Този доклад дава пример за това колко трудно се променя един вече прият акт. За това Принципът на упростяването трябва да е неизменен за нас, когато се изготвят новите регламенти за периодите след 2013 година, за да не се затруднява а, бенефициентите и те да не се включат в проекти, просто защото се плашат от сложността на уреждащите ги правила. В заключение, не бива да забравяме какви са целите на тези изменения. Тези цели в произведените няколко месеца на процедурни промени и бавене в съвета, като че ли се забравиха. Трябва да кажа, че за това не е виновна нашата комисия или парламента. Общата цел е сега да се помогне на европейските държави да се възползват от възможността на фондовете в този решаващ период. Ако се забави още въвеждането на мерките за преодоляване на последствията от финансово економическа криза просто ще стане твърде късно. Допълнителни промени на второ четене най-вероятно ще биха забавили процеса още. И може да се окаже, че е, до реализация ще стигне в време, което кризата вече ще е отшумяла. Затова моля за вашата подкрепа, за да се придвижи бързо нашия доклад. Благодаря. Благодаря много, господин Кирилов, за вашето представяне. Сега бих искал да дам думата за дебат госпожа Прията Окуни. Благодаря, господин председателю. Драги колеги, искам да благодаря на господин Кирилов за конструктивната работа, осъществена от него. Вече многократно имах повод да споделя с вас позицията на групата е НП, за това ще бъда кратка в Е, Затова ще бъде е, кратка във връзка е, с измененията на регламента 1083-2006 година. Поддържам връзка с колегите във Франция и с съответните региони и те често ми казват колко нетърпеливи са да извършат тези промени. Да се вдигне тавана на 50 милиона евро за големите екологични проекти е, е наистина много добър проект за упростяване. Той ще доведе до значително подобряване на ситуацията. Трябва да минем към действия. В Франция казваме нещо в смисъл, че по-добре е едно действие, отколкото две думи. И за това по-добре е да одобрим доклада на господин Кирилов, отколкото да започнем дискусия, която да не ни изведе на никъде. Затова няма да внасям изменения по доклада на господин Кирилов. Необходимо е да се окаже, е, разбира се, тази подкрепа на държавите, които е, са в най-висока степен засегнати от кризата и ви благодаря за вниманието. Speaker, Frau Schroeder, Фрау Шредер, заповядайте. Благодаря. Много важно е, че накрая имаме доклад. Може това да стане 6 месеца по-рано, но така или иначе, в крайна сметка, докладът е факт. Мисля, че докладчикът е следвал линията на съвета в доклада си. Има някои въпроси, по които ще внесем изменения. Още през е, ноември изпратихме съдържанието на нашите идеи, очаквахме докладчика да отрази нашите идеи в е, доклада, обаче той не го е направил изцяло. Ето защо ще внесем изменения на този етап. Целта на тези изменения е инвестициите, които ще се реализират, да са устойчиви. Не може Европейският съюз да раздава средства тук така, без да следи какво става. Тези средства трябва да бъдат устойчиви и да се съобразени с целите на Европейския съюз, в това число устойчиви инвестиции. Господин Кирилов, вие знаете какви са нашите изменения от доста време. Надявахме се, че ще ги отразите, но не сте го направили, затова и ще внесем изменения. Благодаря, госпожо Шрадер. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям принципа на докладчика. Въпросът не опира само до кризата. Има и други проблеми, които трябва да се решат. Но ще ги оставя на страна за момента. Ако правилно съм разбрала, има изменение по член 57. То касае процедурата за финансиране на инвестиции и работни места, които ще бъдат създадени. Не съм сигурна, че напълно разбирам какво е това изменение. Става въпрос да се махне тази част за финансирането на работни места. Така ли? Ако не се поддържа инвестицията както трябва, какво става след това? Не съм сигурен, че ви разбирам. В момента има криза, увеличава се безработицата. Ето защо аз смятам, че Кохезионният фонд и регионалните програми следва да бъдат приведени в унисон с Лисабонската стратегия и договора. Ето защо не е възможно просто тази идея да отпадне, ако пак повтарям, съм ви разбрала правилно. Сигурен съм, че докладчикът с удоволствие ще отговори на тези въпроси. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor. Domnului... Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин докладчика, господин Кирилов. Благодаря, защото по принцип проектът удовлетворява АЛДЕ както и измененията удовлетворяват АЛДЕ. Този проект съответства на предложенията на съвета от ноември миналата година. Мисля, че господин Кирилов основателно в проекта на доклад насочва към два основни доклада – упростяване и мерки за борба с кризата. Ако вземем упростяването, предлаганите изменения са в пълно съответствие с това, което Европейският парламент и нашата комисия многократно са подчертавали за необходимостта от упростяване на нормативната уредба и за това, че твърде голямата сложност на правилата пречи на потенциалните бенефициери и препятства достъпа им до финансиране. Сега, що се отнася до мерките за борба с кризата, е, виждаме, че докладчикът е изменил е, е, предложението на комисията във връзка с отпускането на 2% от Кохезионния фонд и 4% за Социалния фонд за 2010 година. От гледна точка на АЛДЕ това е напълно удовлетворително. Поздравявам господин докладчика. Той ще се ползва от нашата подкрепа. И се надявам, че в много кратки срокове ще се умеем да отпуснем на държавите членки, изпитващи трудности, всички тези финансови помощи. Защото това е важно в момента. Трябва да бъдат подпомогнати пет държави членки сега и тук, защото те имат потребност. Ако започнем отново да говорим за бъдещето на кохезионната политика, тази дискусия е съвсем различна и се отдалечаваме от темата. Необходимо е сега да отпуснем помощ, тук да отпуснем помощ на тези, които се нуждаят. Смятам, че това можем да постигнем. Фрау Крен, битешон. Благодаря, господин председател. Имам следната забележка. Всички знаем, че имаме най-различни идеи за това как да подобрим положението, как да дадем повече възможности на регионите. Но мисля, че трябва да се спестим тези усилия за момента, в който ще обсъждаме бъдещата кохезионна политика. Тогава ще е момента да обсъдим по-задълбочено този въпрос и трябва да осигурим съответното мнозинство тогава. Тук говорим за последиците от финансовата криза, за най-отдалечените региони на Европейския съюз. Срамота е, че комисията и съвет се нуждаеха от толкова дълго време преди да внесат е, предложение, което се ползва с подкрепата на мнозинството в съвета. докладчикът съм сигурен, че не е искал този доклад да дойде толкова късно. Сега така или иначе трябва да направим всичко да се реализира колкото се може по-бързо. Кризата все още не е минало, ние все още обсъждаме какво може да се подобри какво да се оптимизира. Задачата не е лесна, знам за това но мисля, че трябва да поемем съответните отговорности и да работи в интерес на регионите, особено пете засегнати държави членки. Нека да се опитаме да постигнем възможно най-бърз напредък. Обсъждането на принципни въпроси следва да остане за по-късен етап, както каза и говорещият преди мен. И така искам да ви благодаря, господин докладчик, защото много координации съгласувани сте, свързани, сте свършили през изминалите седмици и месеци. Надявам се, че докладът ще бъде внесен за гласуване колкото се може по-скоро. Уважени пане председо, дами и панове, и я бих... Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз високо ценя свършеното от господин Кирилов. То е се гласувало отделните изменения. Много съм доволен от факта, че с този доклад осигуряваме една прозрачна и ясна система за контрол. Това не трябва да се забравя. Но искам да добавя, че в контекста на финансовата криза общините и регионите трябва да приемат различни антикризисни мерки. За тях е много важно да разполагат със съответния паричен ресурс за бъдещи инвестиции в регионите. Това е много важно за тях, тъй като трябва да запазят работните места за тях, за техните граждани и за бизнеса. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на господин Кирилов, за кратко изказване. Искам и аз самият накратко да представя своята позиция. Ще говоря на майчиния език, гръцки. Е, Благодаря ви, господин Кирилов, за отлично свършената работа. Аз приветствам вашият доклад. В този случай, както бе казано, има две възможности. Или да приемем компромиса, който са договорили държавите членки. В такъв случай можем да постигнем напредък и няма да губим допълнително ценно време. Другата възможност е да внесем изменения. Това означава, че ще се забави допълнително целият процес. В светлината на тежкото финансово-економическо положение във всички държави членки, смятам, че трябва да се спрем на първия вариант, а именно да, да постигнем напредък на първо четене, за да може тези мерки да се реализират във възможно най-кратък срок. Thank you, Chairman. Well, uh, colleagues... Благодаря, господин председател. Колеги, първо искам да ви благодаря за ценните забележки. Смятам, че бе важно да се види дали има достатъчно подкрепа на идеята да действаме бързо. Искам да благодаря на колегите от всички политически групи. Определено се нуждаем от тази подкрепа, за да действаме бързо. Разбира се, ако има някакви изменения, ще следваме обичайната процедура и ще ги разгледаме. Но е наистина много важно да дадем резултати. И смятам, че разполагаме с необходимата подкрепа за това. Искам да благодаря на докладчите в сянка, госпожа Янкови, госпожа Шрёдер, има един въпрос, зададен от господин Ангоракис, на който предполагам трябва да отговоря. Въпросът касае изменението по член 57. Искам да ви успокоя. Тук не се крие никаква опасност. Запис... Тук просто става въпрос за правилата за наблюдение и отчетност. Всичко това трябва да започва да тече от момента, в който се създава работното място, а не както е по член 57, от момента, в който приключва операцията. Така, това не означава, че нещо се отнема. Мисля, че това изменение е просто касало простяването на правилата. Това е всичко. Искам да благодаря на всички за ценната подкрепа, защото смятам, че всички държави членки се нуждаят от нея. Както каза госпожа Панеско, някои държави се нуждаят много спешно от такава помощ. На първо място мерките касаят пете визирани държави членки от региона на Балтийско море. Предполагам, че ще се включат и Унгария и Румъния, но междувременно могат да се включат и други държави. Както казах, наистина някои държави членки се нуждаят от тази помощ във възможно най-кратък срок. А иначе принципно всички държави членки се нуждаят от такава помощ. И наистина се надявам, че ще действаме бързо и ще дадем резултати. Благодаря. Much, Благодаря ви, господин докладчик, за представянето на доклада и на всички колеги за проведената дискусия. Преди да приключим с четвърта точка от дневния ред, Искам да ви обърна внимание на следното. За разлика от другите становища в дневния ред, крайният срок за изменение по този доклад е 25 февруари 6 часа след обед. Заради ограниченията във времето и необходимостта да се организира трилог с комисията и съвета. Тъй като от комисията не се очаква някакво друго решение, предлагам да преминем... Момент, извинявайте. При нормални обстоятелства докладчиците в Сянка участват в триалога като част от делегацията. Аз съм докладчик в Сянка за моята група и не разполагам с никаква информация за триалога. Може ли докладчика да дадем малко повече информация по въпроса? Господин Кирилов, вижте, проведохме неофициално заседание но разбира се, трябва да видим какви ще са измененията. Наистина, колегите ми спратиха преди много време предложението, но просто трябва да следваме каналния ред. Той не може да бъде заобиколен. Но, както казах, надявам се А и както много колеги казаха, най-вероятно ще избегнем удължаването с второ четене и така нататък. Благодаря. На този етап трябва наистина да се стараем да финализираме всичко, а не да осложняваме допълнително нещата. Искам да чуя на кое пленарно заседание ще се внесе доклада? Нищо не чухме за времевият график за гласуване и без това въпросът дълго време е отлаган. scheduled in April. I'm just informed that the plenary is uh, in April. Yeah? Току-що получих информация, че става въпрос за априлското пленарно заседание. I'm sorry. Uh, normally, if we have, if we have one reading procedure, Вижте, ако има едно четене, триалогията е между гласуването в комисия и пленарна. Всички говорят за този триалог. Аз не разполагам с никаква информация за него. Okay. We will uh, inform you later on, yeah? Ще по-късно ще получите информация. Да минем към следващата точка, номер 5. Освобождаване от отговорност за 2008 година, консолидираният бюджет, раздел 3, комисията. Искам да дам думата на докладчика господин Ян Орбрехт. Е, так, пани Пшоничонци, I will use my language. Благодаря, господин председател. Ще говоря народния си език. Е, właśnie trwają prace w Komisji Kontroli Budżetowej dotyczące... И така. Е, работата в Комисията за бюджетен контрол в момента продължава имам предвид работата по освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета за 2008 година, раздел 3 комисия и изпълнителни агенции. Нашата комисия трябва да изготви становище за комисията по бюджетен контрол. трябва да предложим някои указания е, в наше, за проекто становището е, по бюджета. И за това е, текста, който обсъждаме днес, има връзка с определени текстове първо източници. Искам да ги цитирам. Първият е докладът на Сметната палата, обнародван в официален вестник на Европейския съюз, серия С, 269. Докладът на Сметната палата се анализира в момента от Комисията по бюджетен контрол. Вторият важен документ в текста, който предлагам, той също е цитиран и е, имам предвид нещо, което очакваме с голямо нетърпение. Е, това е точка втора от предложенията ми. Е, знаем обаче, че този документ вече е получил гласност. Става дума е, за документ от 18 февруари. Заглавието е Отражение на плана за действие насочен към укрепване на надзорната роля на комисията и така нататък. В всеки случай е, документът е публикуван и е, целта му е да бъде проследено отражението, последиците на плана за действие. Като този план за действие пък на свой ред бива цитиран във всички други документи, с които боравим. И тук е, се намира информация във връзка с усъвършенстването на а, реализацията на структурните фондове а, в резултат на този план за действие. А, Сметната палата а, вече е цитирала този план за действие в своите доклади. Като а, автор на доклада от името на Европейския парламент, аз ще внеса едно собствено авторско изменение. А, а, ще променя абзац втори, защото вече не въжи това, че очакваме с нетърпение. А, този документ е публикуван и ние ще го посочим ясно. Ще посочим ясно препратката към него. В резултат на плана за действие, Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия, Генерална дирекция Регио, използва същия ред, какъвто е използвала Сметната палата и стига до заключение, че е, равнището на допуснатите грешки е, е снижено от 11 на 5%. Затова смятам, че е необходимо да внеса това авторско изменение и да уточня, че нашата комисия приветства факта, че сега вече наблюдаваме положителните последици от прилагането на плана за действие. Документът е още топъл. Току-що го получих, така че не съм готов с редакция на изменението, което предлагам като авторово изменение, но във всеки случай ще го внеса. Е, идеята ми е от една страна да се вземе предвид информацията дадена от Сметната палата, е, досежно някои грешки в проектите, а от друга страна в нашето становище трябва да предложим Комисията за бюджетен контрол – да провери а, съвсем точно и прецизно да установи причините, поради които са допуснати тези грешки. Особено бихме искали да обърнем внимание на грешките, които се наблюдават в процедурите за обществени поръчки. Припомням ви, че в парламента тече дебат за обществените поръчки и нашият колега Власък изготвя доклад по тази тема. Искам също да подчертая, че в кохезионната политика се използва специфичен механизъм за управление, тъй нареченото споделено или общо управление. От една страна този механизъм дава доста възможности, но от друга страна от него проистичат и редица трудности становището е, се предлага да бъде проведено разграничение между грешки и злоупотреби. Злопотребите трябва да бъдат анализирани, а след това към тях да бъдат е, приложени специални процедури. В частност, е, процедурите, с които разполага ОЛАФ. Най-сетне в доклада си обръща внимание от една страна на е, критични бележки, но от друга страна правя някои положителни коментари. Искам да е, насоча вниманието към е, е настъпилите подобрения в системата. В светлината на последните доклади, които цитирах, тези подобрения са съвсем видими. Е, такива са и тенденциите. Тенденциите са към намаляване броя на грешките и към по-добро оползотворяване, освояване на структурните фондове. Нашето становище ще бъде внесено в Комисията за бюджетен контрол и е специално посветено на раздел 3 от бюджета, значи е, политика за сближаване и структурни фондове нашата комисия, ако а, приеме тези бележки и ги одобри, а, ние ще се постараем да убедим колегите от Комисията за бюджетен контрол да ги възприемат и да ги отразят в своя доклад. Благодаря, господин докладчик, за изложението ви. Давам а, начало на а, дискусията, като най-напред думата е на господин Тремопол. Благодаря, господин председателю. От самото начало искам да кажа, че годината 2008 не е такава, в която сме наблюдавали съществени подобрения в сравнение с 2007 година. Същевременно трябва да кажем, че поне 11% от бюджета, от общата сума на бюджета за 2008 година, не е трябвало да бъдат внасени. Това вече на няколко пъти сме го казвали. И сега е необходимо а, да се каже, че а, е, намаленията, ограниченията все още стоят е, като приоритета. Ние хубаво а, е, говорим за намаляване на грешки, обаче а, има три държави, а, които няма да назова и които създават особен проблем. виждате това в точка 7. Онези, които са изготвили становището, именно в абзац 7 а, са насочили вниманието към а, тези е, специфични проблеми. Не говорим тук за измами, говорим за определен срок, през който някои страни а, са били посочвани с пръст а, заради допуснатите грешки. Например, Гърция. Има а, други държави, които използват аналогична тактика. Аналогична, а, макар и не същата. А, сега комисията ни казва, че към 2012 година ще се толерира същото ниво на грешки в Кохезионния фонд. Мисля, че това е срам, защото периодът 2000 до 2006 година сега се приключва и държавите членки са много заети. Те трябва да освоят всички отпуснати суми и е възможно да са внесли още много допълнителни проекти. Сега, наблюдава се много бавно започване на тези програми. За програмния период 2007-2013 година и това се дължи на забавеното внасяне на е, декларациите за съответствие и докладите за съответствие. Това може да означава, че е, системите за контрол не са работили пълноценно през е, първата фаза. Комисията и Сметната палата трябва да се подчиняват на един определен принцип. Е- и тук Подчертавам това, защото държавите членки трябва да си дадат сметка, че техните системи за контрол не функционират както трябва. Те не са добри. И сега е моментът да бъдат внесени изменения, защото ако това бъде пропуснато, няма да вървят процедурите гладко от тук нататък. Държавите членки са в състояние да направят това, да променят системите си за контрол, така че да няма системни корекции в последствие. Мисля, че това може да бъде съгласувано и с доклада на Сметната палата. На държавите членки могат да бъдат налагани и санкции. Ние бихме искали в бъдеще а, нередовностите, констатирани от държавите членки, е, да бъдат е, така обвързани и заместени е, с други разходи, за да не се губят парите. Това искам да кажа. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Искам да кажа че докладчикът Ян Олбрихт създава много добра представа за това какво става, какви реални грешки са допуснати, е, както и за някои от несените подобрения е, в процесите. Искам е, да подчертая, че е необходимо време, за да се запознаем с този нов документ. Ние в миналия законодателен мандат поискахме такъв план за действие и за това искаме сега да се уверим, че той е надлежно отразен в доклада. Сега, подобренията се отнасят към настоящия период, докато през 2008 година все още имаше някои неизчистени проблеми от предходния период. Моето искане е да се възползваме от информацията, която вече е натрупана и да се запознаем добре с меморандума, бележката, която е изпратена, така че да дадем на Комисията за бюджетен контрол становище, което очертава повече положителни тенденции. Значи да извлечем положителните тенденции, да ги направим по-явни, отколкото те са в цифрите. Господин Олбрихт е направил много добър доклад и мисля, че можем да се е, съгласим е, с този е, подход. Благодаря, господин госпожа Ионеско. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Олбрихт за представения документ. Вашата позиция е много добре мотивирана, тя е детайлна и тя добре осветлява недостатъците, белязали периода 2000-2006 година, що се отнася до плащанията. Докладът на Сметната палата за 2008 година показва, че междинните плащания, както и оперативните програми, са свързани с доста закъснения. И а, този период 2000-2006 година е свързан и с високо ниво на грешки по извършените плащания. Затова ние смятаме, че Сметната палата би трябвало да обърне повече внимание на одита на резултатите по проектите. Не трябва а, Сметната палата да се ограничава само с анализа на съответствието. Трябва а, да се погледне използването на средствата, доколко ефективно става. Значи, използването на кохезионния фонд, на структурните фондове трябва да съответства на законодателството на общността, но използването на тези средства трябва да откликва и на потребностите на държавите членки, както и да удовлетворява целите на програмите. По тази причина финансовият регламент относно доброто финансово управление трябва да бъде Наша пътеводна звезда към економическа ефективност. Трябва да се знае дали парите са изразходвани съобразно предвиденото и дали са постигнати целите на програмите. Просто това трябва да се знае. Смятам, че становището на господин Олбрихт е ам, много правилно, то е коректно становище и за това Алде ще го подкрепи. Благодаря. Господин Кипер. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Der Bericht von Jan Olbricht äh, ist in der Tat sehr gut und endlich anerkennen wir auch mal äh,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 И така, е, днес е, документа, който очаквахме, пристигна и е, беше раздаден. Господин Обермайер. Благодаря, господин председателю. Проектът разкрива дела на грешките. А, що се отнася до съответните органи, се вижда, че в 5 от, 6 случ... в 5 от всеки 6 случая грешките са могли да бъдат избегнати. Не говорим за измами, а говорим за голям брой грешки, допуснати на място. Смятам, че тук в общата дискусия трябва да анализираме начина по който комисията е, е разглеждала националните системи и как е, тя е проследила наличието и функционирането на системите за контрол. Трябва да съществува контрол и той трябва да бъде независим. Е, има нещо, което е много важно за потребителя. Не трябва да забравяме, че е, тук случаите са много сложни. и не винаги е лесно те да бъдат анализирани. А, също така, трябва да преценим дали а, има верига на контрол с необходимите звена, така че всички а, хора, а, които имат отношение към този контрол, да имат еднакво ниво на познание. А, предходният оратор а, предложи а, да има система за обещетение на тези държави членки, които а, се представят добре. Аз съм напълно съгласен а, с тази система. А, благодаря, господин Обермайер преди е, да дам думата на господин Соноза от комисията. Искам и аз да направя някои бележки и ще използвам а, е, а, е, собствения си. Την γνωμάτευση, την γνωμοδότηση, συγγνώμη, του И така. Искам да благодаря на господин Олбрихт за работата му. Това становище много добре отразява действителността. Засегнати си всички необходими аспекти и всички въпроси, които имат значение в днешния контекст. Всъщност в този доклад са включени всички бележки, които са необходими, ако искаме да направим реалистична преценка на ставащото в действителност. Е, има едно нещо, което ми се иска да бъде добавено в доклада. В абзац 4 може би е добре да поставим в по-висока степен ударението върху необходимостта от упростяване управлението на структурните фондове. Това трябва да доведе до намаляване на процента на грешките. Многократно сме казвали, че не е лесно ползвателите на тези фондове да разберат добре всички правила, особено тези за търговете. Значи, упростяването има своето място. Има и още нещо, което е много важно в контекста на днешната дискусия, а именно не бива никога да забравяме, че говорим за грешки, а не за измами. Това е важно добре трябва да се разбере, че се говори именно за грешки. Понякога двете понятия, е, това за грешка и това за измама, е, се объркват. Е, няма други желаящи да се изкажат, така че дам думата на господин Олбрих. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще коментирам изказванията на членовете на комисията. Аз също съм член и на бюджетната комисия. Един от основните проблеми на бюджетния контрол е, е какво точно контролираме. Госпожа Манеско го каза. Дали упражняваме контрол върху процедурите, дали проверяваме изредността на документацията и данните или проверяваме ефективността. Разбира се, това е доклад за бюджетния контрол, т.е. основно за процедурите. Всъщност не касае въпроса за ефективността. Единственият дебат, който имаме с Сметната палата е как може да преодолеем този проблем. Да не говорим само за процедури, а и за ефективност. Това е единствения проблем, но към днешна дата той няма ясен отговор. Вторият проблем е, че в това становище не исках да се каже, че няма случай на измама. Разбира се, че има. Но в тези прословути 11% не се включват примери представяни като измами, а като грешки. Това, което получаваме от документацията на Европейската комисия е следното. Те нямат данни за, за тези а, случаи, а, които да сочат, че става въпрос за измама. А, може да има други случаи, които да са такива. Специфичността на тази политика се състои в следното. Имаме проекти, след това се осъществяват плащания и то от страна на държавите членки. Следва контрол, грешки се установяват и оттам корекции в края на годината или след изтичане на целия период. Така че Сметната палата, е, например, е, взема състоянието на нещата към момент Хикс и казват 11% грешки. Но става въпрос е, за многогодишно програмиране и съответните корекции. За това е удачно да се каже, че плана за действие, който бе приложен, вече показва незабавно промяна в грешките. Финансовите корекции се увеличават. Финансовите корекции, вече отразени в Европейската комисия, надвишават миналата година целият предходен отрязък от финансовия период. Другият голям проблем се отнася до обществените поръчки. Дали имаме лоша система в Европейския съюз по отношение на обществените поръчки или системата ни е добра, но в държавите членки тя се реализира зле. Защото другата голяма тема е, се свързва именно с обществените поръчки. Какво става? Това е въпроса, но това не е въпрос свързан с политиката на сближаване. Искам да кажа, че а, е, става въпрос а, е, не за грешки, а, е, които се състоят, а, които са част от политиката на сближаване, а те са свързани с нея. Те са свързани с нея и се дължат на пропуски в управлението. Как можем да е, направим така, защото те да не се допускат. Имайте предвид, че становището е съвсем кратко. И искаме да кажем, че не бива да се прела... да се забравя, че има грешки, но трябва да видим и а, успешната промяна. Призоваваме Европейската комисия да направи нужното за изясняване на този въпрос. Защо има толкова проблеми с обществените поръчки? Къде се прият проблемите? Сега, засягат се тези въпроси, а, когато се говори за различните държави членки, но това не е обект на сегашния доклад по становището. Ние като комисия по регионалната политика и регионалното развитие трябва да кажем, че има най-различни пропуски, проблеми в процедурите. Това не са грешки в политиката. Това трябва да се направи и да се проставят и двете страни на медала. Благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички колеги за участието в обсъждането, тъй като тук не, се, не е необходимо да се взема решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Шеста точка. Доклад относно съобщението на комисията подход на общността за превенция First, yes, we need to put the 1st of March. Okay. Извинете, господин Олбрихт, в моите бележки не е отбелязано, но току-що ми казаха, че 1 марта е определен като крайен срок. Ясно ли е на всички? Добре. Six. Шеста точка. Доклад относно съобщението на Комисията подход на общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия. Тук докладчик е господин Виктор Успаскич. Давам му думата. Ще говоря е, на литовски. Уважаеми колеги, както знаете, анализирахме въпроса с помощта на експерти. Водещата комисия, знаете, е комисията ЕНВИ. Анализавос Ю сукурта пранишима, След анализ на техния доклад на колегите от ЕНВИ, ние искаме да предложим нашето становище. Бих предложил да се осветлят няколко аспекта. Когато се приема обща позиция, общо становище на Европейския парламент относно превенцията на природни причинени от човека бедствия. Искаме да засилим ролята на регионалните местни власти в цикъла на управлението. Обеден съм, че активното им включване в изготвянето и реализацията на стратегиите за превенция на бедствията е най-добрият начин за намиране на ефективни и работещи решения. Искам да подчертаем и ролята на консултациите, на участието на различни представители на обществото от частния и публичния сектор. Защото бедствията не се спират пред границите на административните единици и териториалните единици но аз съм убеден, че трябва да а, създадем механизми за определяне на приоритетните цели. Приветстваме инициативата на комисията да се подчертае значението на превентивните програми за 2007-2013 година. Държавите членки трябва да се насърчават да ползват структурните фондове, които са с пряко предназначение в тази сфера. Това трябва да стане незабавно и да се отрази още в текущият програмен период. Има нужда и от подкрепещи дейности. Предлагам да подкрепим идеята, че финансирането на инфраструктура за следващите е, програмни периоди от структурните фондове трябва да се реализира чрез конкретни мерки, насочени към спазването на стандартите за превенция на бедствията. Това е, разполагате с текста, можете да се запознаете с него. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Господин Требополос пожела думата. Заповядайте. Има една тема, която изпъква със своето значение, особено предвид на това, че резултатите от изменението в климата вече са осезателни. Съгласни сме с становището. А важно е, че превенцията има особено място – в управлението на бедствията и е много важно Европейския съюз да осъществява тези действия по координиран начин. Регионите ни очевидно са различни, затова е важно да се отрази в мерките и измерението, свързано с сближаването и инициативите, проистичащи от Европейския съюз. Трябва да се работи за правила, които да отчитат солидарността. Имаме нужда от подобряване на координацията, така щото най-силно засегнатите региони да бъдат най-добре защитавани. И трябва да възприемем принципа за превентивните действия. В лицето на бедствията, естествено, е необходимо да имаме обща стратегия, и а, да предотвратяваме най-лошото, до което могат да доведат те. По-добре е да сме подготвени предварително. Както казах, в днешно време измен... Е, изменението на климата е факт. Именно за това в бъдеще бедствията ще, на... ще бъдат по-чести Европейския съюз трябва да може да реагира, трябва да има инструментариум за превенция, особено в областта на селското стопанство. Европейската комисия трябва да подкрепя дейностите, които ще засилят гражданската защита на местно ниво в общността. Работиме е, с различни групи в общността, но можем и трябва да подобрим усилията си. Трябва да имаме ясно европейски подход към е, бедствията. През а, е, миналото лято се убедихме още веднъж колко е, а, е важно да се разглеждат екосистемите в Южна Европа така че да имаме добра стратегия за защита. Не бяхме сигурни дали имаме достатъчно а, средства за превентивни мерки, за да а, противодействаме на по натащите изменения на климата. Така благодаря на докладчика kitų pasiūlymų arba aspektų. Uh, Давам думата на госпожа Лопес Фонданьо. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с господин Успаскич за ролята на регионалните местни власти. Това са хората, които са на първата линия а, когато говорим за а, гражданска защита и за бедствия. Не може да разглеждат бедствията само на регионално и национално ниво. Трябва да имаме и мерки за реакция на европейско равнище, които да включват и обобщават в едно тези усилия на регионално-национално ниво. Трябва да имаме ясен а, протокол за различните видове бедствия, кой, който да а, се опира на солидарността. Трябва да подкрепяме особено много онези региони, които изпитват структурни затруднения, тъй като те са доста по- уязвими поради оскъдността на ресурсите за справяне с бедствията. Разбира се, трябва да се разглежда въпроса за превенцията, да се регулират по-добре и координират ролите на различните действащи лица. Това трябва да стане чрез различни инструменти, използване на различни фондове. Трябва да а, подобрим реакцията си при бедствия и с оглед на новите технологии. Разглеждаме и финансирането на национално ниво. Трябва да имаме по-голяма гъвкавост за подобряване на ефективността на тези средства. Трябва да има интегрална политика за защита от горските пожари в директивата има две предложения от страна на Европейската комисия. Първо за борбата с, с пожарите и второ по отношение на сушата. Така политиките на държавите членки ще се координират по-добре, ще се подобрят вече наличните общностни инструменти. Не на последно място, дали не е добре да се създаде Европейска обсерватория по сушата и наводненията и ефектите на изменението на климата, за да се събира информация, което да позволи по-добре да се борим с бедствията. Благодаря. Много ви благодаря, понеже ни стича времето. Искам да помоля следващите, които вземат думата, да се изказват кратко, за да спазим дневния ред. Сега господин Власък. Господин председател, дами и господа, Изненадващо е, че към днешна дата нямаме европейска стратегия в тази област. Затова приветствам документа, той е изключително важен. То, разбира се, не решава въпроса за превенцията или най-добрата практика и системата за ранно предупреждение. Изключително е важно да се направи обвръзка между отделните проекти, особено в граничните региони. Тези проекти трябва да се обвържат. Отделните държави членки трябва да поемат задължението да, за взаимно уведомление при пожари, наводнения и така нататък. Знаем, че за природните бедствия няма граници. Друга тема е международната помощ. Трябва да имаме координация на тази помощ и трябва да има някой, който да контролира помощта. Благодаря. Благодаря, господин Пипер. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за становището. То наистина е средоточено към а, върху регионите. Това е особено похвално. И ние сме именно комисия по регионалните въпроси. А, конкретно по измененията не виждам защо е необходимо да имаме европейски отпор срещу а, горските пожари в Гърция. Не виждам защо се налага да имаме Европейска обсерватория за сушата и пожарите. Вече го имаме това, защото трябва да даваме пари за неща, които могат да се повтарят. Вече ви моля да оставим нещата така както са. Нека да се съсредоточим върху регионите. Това е направено в текста. Ако има пожар, горски пожар, ще трябва да се работи координирано. Ще трябва, примерно, да имаме планове е, за реакция, но не закони. Трябва да обменяме водещите практики. Е, защо в една страна противопожарната защита е по-добра от другаде. Но да не отиваме твърде далеч с ново законодателство. Мисля, че сегашното състояние трябва да се запази. Благодаря, господин Овермайер. Благодаря, господин председател. Няма да се разпростирам. Солидарността е много важна и струва ми се не по-малко важно е да се е, видят средствата и ако стане така, че сме изправени пред бедствие, трябва да видим как можем сами да си помагаме. Трябва да видим каква е ролята на доброволците. Тази тема трябва да се застъпи тук. Трябва да имаме национална координация. Според мен в отделните държави има много, което да се направи. Струва ми се, че в Европа има големи разлики по отношение на доброволчеството, реакциите на бедствията, разликите са големи и между регионите. И така, мисля, че можем в тези области да обменяме информация и това определено ще помогне на отделните държави членки. Трябва също да си направим полуки от натрупания опит. Можем да проучим този опит. Нещо важно са просветните кампании – така, щото населението да знае какво точно означава отговор на бедствие. Ще ви дам пример. А, в моята страна имаме определени проблеми и а, ние <clears throat> учим децата в училище още какви са тези рискове, свързани с тези конкретни бедствия. Благодаря, господин Тоар. Да, уважаеми колеги, подкрепям подхода на докладчика е, към изграждане на регионален подход. Трябва да видим какво може да се направи на европейско равнище – Струва ми се, че ако не направим това, ще насочим усилията си в погрешна посока. Ще се получи същото както с еврото. Гърция, например, винаги е била против тези процедури. И сега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 правилата, за да се бори с пожарите в Гърция, дали на европейско ниво да се каже, че трябва да има еди каква си а, пожарна безопасност а, и съответните служби. Аз не искам а, да, това да става другите групи също. Ние смятаме, че държавите трябва да решават тези въпроси. И не само държавите, а тези, които са най-близко по места, регионите, общините. Те знаят а, за какво точно става въпрос. И имаме и структурни фондове а, с чиято помощ можем да помогнем на хората да решават сами своите проблеми и така ще спазим и принципа за субсидиарност. Само в някои ситуации, където наистина дадена държава е в много затруднено положение, можем да мислим на европейско ниво не става въпрос за европейските противопожарни самолети, например. Мисля, че действията първо трябва да се разглеждат на друго ниво. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. В контекста на измененията на климата, това, което е необходимо, е макрорегионален подход, както каза и господин Власек. Според мен, в някаква бъдеща европейска стратегия, която е а, много необходима, а, следва да включим и доброволческите действия. Дейността на доброволците се оказват много удачни в такива случаи. 2011 година на доброволчеството е, мисля, че е удачно да посочим, че в превенцията е крайно време също да се включат и екипи доброволци. Благодаря. Господин Кели, имате думата. Благодаря много. Поздравления за докладчика, специално за съвсем практически насочените му предложения. Точка 5. Превенцията е по-добра от е, последващите усилия. Мисля, че е, трябва, е, преди да продължаваме по-нататък, да спазим съществуващите стандарти за превенция, като например в моята страна има държави, има а, общини, градове и села, където не бяха спазени изискванията. И така националното правителство, ако изисква спазването на тези стандарти, ще бъде по-ясно, по-лесно да се справяме с бедствията. Трябва държавите да им е ясно, че ако те не, при, не държат на тези неща, а, те нямат, а, те не, не бива да имат очи да идват след това и да чукат на дървата на Европейския съюз а, и да искат а, помощ и солидарност. Благодаря, господин Алфонсо, имате думата. Да, аз искам да отговоря когато говорим за превенция на рисковете, има нещо жизнено важно, което се пропуска. Рисковете могат да се различават коренно по своето естество. Едно е да говорим за пожари, друго за наводнение и трето за земетресения. Не може всичко да се слага под един знаменател. Например, не може да се прогнозират земетресения, може да се прогнозира, че има опасност от наводнения, като се гледат прогнозите за валежите, но не можете да попречите на валежите да падат от небето. Тоест, ако трябва да се а, прави разлика и ако се действа Превентивно е възможно да се направи нещо по отношение на тези големи природни стихии. Да погледнем Корсика. От години там вилнеят пожари. Ние имаме политика на превенция. Така че от тогава, откакто я въведохме, нямаме широко разпространение на възникналите пожари. Миналата година а, също имахме пожари, използваха се а, и самолети. Ам, на място властите са претоварени в такива случаи. Мисля, че не съм съгласен с колегите, които казват, че е, не трябва да имаме и такива общи сили за европейско действие. Не виждам о, защо да ги нямаме, особено в случай на пожари. Благодаря. Благодаря много. Сега искам няколко коментара направя на гръцки. Първо да се присъединя към а, колегите, които похвалиха докладчика по всички теми, които са е, обхванати е, и е, за това, че се набляга на ролята на регионалните власти. Посочва се, че Европейската комисия е поела инициатива е, за това да се направи преглед на актуалното състояние и да се види как можем да не допускаме а, тези бедствия и то в контекста на многогодишна програма. Искам да подчерта, подчертая, че реда 112 от бюджета за извънредни случаи може да се окаже много важен. извинете, че телефонният номер 112 трябва да се използва от гражданите и че в това отношение той е много полезен. А можем да се получим от опита на други, можем да създаваме съвместни бази данни за обмен на информация за съвместни действия срещу бедствията в съседни региони. Сега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 само да ви кажа, че е, щях да съм против, но случилото се през миналата седмица а промени отношението ми. По тази точка от дневния ред искам да заявя, че нашата комисия в парламента и Европейската комисия иска да изразяваме своята солидарност. Преди няколко дни в Мадера се разрази едно от най-ужасните бедствия за последните няколко десетилетия. Над 40 души загинаха. Жертва на стихията. Господин Тесера днес не може да присъства, тъй като трябва да бъде в Мадейра, на Мадейра, за да види какви са последиците от бедствието. Важно е да си спомним за това. Само преди няколко месеца делегация на Европейската, на, на нашата парламентарна комисия Реджи посети остров Мадейра, за да се запознае с ситуацията на място и освен, че а, обогатяваме това становище с, с различни гледни точки, трябва да наблегнем на необходимостта от солидарността. Не само да се говори за нея, да се изразява тя. Европейският е, съюз а, има своята а, роля а, и мисля, че е важно да кажем на най-засегнатите от бедствията хора, че ние сме с тях. Да, извинете, е, трябва да прикрием, да приключим тази тема. Аз е, бях ръководител на тази делегация и съм потресен много в е, Мадейра. Ще предам вашето искане на госпожа Хюбнер да изразим нашето съчувствие и солидарността си към пострадалите а, от остров Мадера. Сега господин Дерла Ной от комисията. Благодаря, господин председател. Комисията би искала да изрази поздравления към комисията а, по регионалните въпроси и към докладчика за този документ. Благодаря за подчертаването на ролята на регионалните власти по отношение на бедствията, от, от, като се започне от превенцията до възстановяването след дадено бедствие. Комисията иска да разгледа въпроса с поделянето на а, отговорностите и ролите. От 2009 ние работим по този въпрос, имаме доста съобщения, говорим за и работим за обмен на, на добри практики, за изготвяне на карти на рисковете, за включване на регионалните местни власти в този процес, що се отнася до по-конкретните по въпроси, касаещи финансирането извършихме проучване за оползотворяване на средствията в областта на превенцията на бедствията, Както предлага и докладчика, Европейската комисия обмисля под ясната обвръзка между от една страна финансовите средства и от друга страна спазването на е, екокритериите, като например превенции, превенция на бедствията. Ще работим по методиката и по процедурите, които ще ни позволят е, тези разпоредби в законодателството да се е, реализират ефективно и на регионално ниво да имат осезаема допълнителна полза. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, искам да ви уведомя, че крайният срок за изменения може да се определи последния начин. Първи марта до обяд, за да се е, е, гласува в края на април Е, нашата комисия, а на, а, след това в а, комисията Енви. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги, за вашите коментари. Повтарям, нашата комисия не е водеща по този въпрос, но ние се запознахме с документа. Не искахме да се дублираме и, а само да допълним а, идеите, заложени в документа. Сега за солидарността. Да, разбира се, тя е важна, особено по отношение на международната помощ, координацията на действията, споделените отговорности, солидарността. Един от колегите отбеляза, че трябва да се обръща повече внимание на селското стопанство в контекста на бедствията. Трябва да кажа, че това е извън нашата компетентност, тъй като селското стопанство се финансира от други фондове, други структури, други структури предвиждат подпомагането на селското стопанство. Разбира се, ще отчетем всички коментари, всички изказвания – и когато е готов окончателния вариант на документа, ще се постараем да включим всички тези бележки в него. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на всички колеги, участвали в дискусията, тъй като от нашата комисия не трябва да се вземе друго решение. Предлагам да минем към седма точка от дневния ред принос на регионалната политика на ЕС в борбата с финансовата и економическа криза, специално по отношение на цел 2. Госпожа Роди Краца, имате думата. С колко време разполагам, господин председател?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 в момент на тежки економически времена в Европа. Искам да кажа колко важна е кохезионната политика за развитието по принцип и за сближаването, което е основен елемент от европейската интеграция в крайна сметка. Този тип политика е много важна и за директното решаване на проблемите, за планирането и за създаването на стратегии. Това са все елементи, които лежат в основата на кохезионната политика, особено в тези дни, когато изпитваме последиците от финансовата криза ежедневно. Тези последици стават все по-видими. Има и друг един фактор. Въздействието на кризата очевидно, но както казах, не е само това, има и друг фактор. Установихме, че политиката по сближаване е особено важна сега, защото държавите членки смятат, че са тежко засегнати от финансовата и економическа криза и че тя се отразява върху реалната економика, производството, претърсенето, предлагането, заедостта. Независимо от политиката за сближаване, в еврозоната нарастват различията между държавите членки. Вместо конвергенция се наблюдава обратния процес. Също така на дневен ред стои въпроси за бюджетът на Европейския съюз. Така направени е опит да се решат някои от проблемите Механизмите и процедурите за реализиране на солидарността обаче не винаги са ясни. Това налага максималното им използване. Трябва да използваме кохезионната политика, структурните фондове, всички други методи, инициативи и мерки за насърчаване на регионалното развитие. Трябва да работим в тази рамка, защото това е с което разполагаме. Парламента ще разгледа този общ контекст. Опитваме се да подобрим положението на регионите по цел втора. Само да ви напомня, тук става въпрос за региони, които имат структурни проблеми, изискващи решение. Първоначално през 2006 година се занимавахме с регионите, изощаващи в своето развитие по тази цел. И въпросът бе – как може да компенсират изоставането с економически средства, но в сегашният е, период за програмиране 2007-2013 цел втора, има за задача да акцентира върху конкурентоспособността и заедостта в регионите. Опитаме се да насърчаваме устойчивото развитие и благоденствието. Мисля, че е, преди кризата видяхме, че тези мерки дават някои положителни резултати в редица сфери. Промишлените региони, които бяха сериозно засегнати от кризата, обаче в тях виждаме, че е на лице известна стабилност. Е, сведени са до минимум отрицателните ефекти. И в момента наблюдаваме положително въздействие на кохезионната политика върху регионите по цел 2. Трябва да продължим е, усилената работа по този въпрос мисля, че те първо може да се проведе една уместна задълбочена дискусия. Трябва да се направи едно много задълбочено проучване на сегашното положение в регионите по цел 2, което ще е полезно за нас. Хубаво е да разгледаме и някои от докладите, които трябва да се ставят държавите членки. Това бе нещо, което трябваше да бъде направено в края на 2009 година. Надявам се, че в тези доклади държавите членки не цитират само статистическа информация, а правят предложение как да се подобри изпълнението на цел втора. Мерките, които на пръв поглед можем да предложим, са следните. Това са все действия, които могат да бъдат извършени на европейско равнище. Трябва да осигурим по-лесно използване и оползотворяване на структурните фондове. Трябва да проверим дали могат да се оптимизират е, административните процедури, за да се подобри достъпа до структурните фондове. Също, предварителното финансиране финансирането на 100%. По тези схеми не съм навлязла във всички подробности, но смятам, че това е една възможност да се облегчи положението в държавите членки, Можем да позволим на държавите членки да отдадат приоритетно значение на някой проект. Държавите членки трябва да могат да използват по-интелигентно и по-широко различните инструменти, които се разкриват по линия на кохезионната политика. Например, както е при пожар, понякога човек може да има е, предположение какво ще се случи и да е подготвен. Това могат да направят и държавите членки. Те могат да изпреварват събитията, да очакват проблемите, като се има предвид тежкото економическо състояние. Смятам, че държавите членки трябва да могат да използват парични средства, за да реагират незабавно на проблемите, които, пред които са изправени в резултат на финансовата криза. Също така на европейско и национално равнище трябва да обръщаме голямо внимание на съгласуването на фондовете по кохезионната политика. В случая с структурните фондове трябва да проучим възможността за използване на трансевропейските мрежи, за транспорт и енергетика – в моята собствена държава има пример за това как могат да се използват те. Например, в Северна Гърция тези трансевропейски мрежи не промениха пейзажа само в Северна Гърция, а в Южна Гърция, така че тяхното въздействие може да е наистина много голямо. Както казах, трябва да обърне внимание на въпроса за конкурентоспособността и заетостта, които в момента са по цел 2. Трябва да обърнем внимание и на тези въпроси по седмата рамкова програма за научно-развойна дейност, за да може всичко това да е в интерес на регионите. Ако осигурим достъп до тези инструменти, мисля, че това крие в себе си голям потенциал. И така, това са въпросите, които исках да повдигна господин председател. Впоследствие ще предоставя документ с статистическа информация за положението. В него ще бъде показан развоят на кохезионната политика, ще бъдат направени и предложения. Искам да чуя какво мислят колегите по този въпрос, а също и Европейската комисия. За мен основното послание е, че трябва да разберем рисковете, пред които сме изправени в момента. Много трудно е в момента да се реализират сериозни инвестиции, да се финансира реалната економика в контекста на економическата и финансова криза. Ето защо сега повече от всякога трябва да използваме наличния вече инструментариум. И тук Отговорността се поделя между Европейския съюз и държавите членки. Like uh, that, uh, report... Благодаря, госпожо Краце. Проектът доклада ще бъде разгледан на 17 март. Както каза госпожа Краце, всеки може да изпрати забележките си Тази дискусия представлява първи обмен на мнения. Тъй като трябва да започнем с гласуването в 5 часа, 5-10 най-късно, е, само 4 изказвания ще има. Искам да дам думата на господин Вествал. Госпожа Вествал, извинявайте. Благодаря, господин председател. Първо, очаквам да си сътрудничам с е, докладчика и докладчиците в сянка. Това е, според мен, много важен доклад. Е, особено, като си има предвид в какво положение се намират работниците и служителите в Европа. Всички ние сме сериозно загрижени от сериозните социални измерения на финансовата и економическата криза. В почти всички региони изпитва ефекта на тази криза. Тук не става въпрос само за най-бедните държави членки, а и за много от регионите по цела втора. За нас, социал-демократите, противодействието на кризата следва да акцентира върху работниците и служителите. Трябва да осигурим запазването на колкото се може работни места, да създадем нови работни места, за да компенсираме закритите работни места. В кохезионната политика това бе залегнало като приоритети преди кризата. Целта бе да се създадат повече работни места. Това е една от стратегическите насоки на европейската регионална политика в сегашният програмен период. Ефектът на кризата върху економиката не трябва да ни кара да загръбваме тези дългосрочни приоритети. Трябва да насърчаваме разкриването на повече и по-добри работни места, равно заплащане на мъжете и на жените. Трябва да прилагаме тези мерки независимо от кризата. Европейската регионална политика е дала и може да даде своя положителен принос. Преди кризата Видяхме положителните резултати от Европейската структурна програма върху заедостта и разкриването на работни места. Много региони успяха да подобрят достъпа до пазара на труда. Насърчена бе допълнителната квалификация и образованието. Бяха взети и мерки, за да се намали зависимостта на регионите от промишлеността. С политиката сега можем да намалим въздействията от финансовата и економическата криза. Фондът за глобализацията мисля, че е един инструмент, който може също да бъде използван. Трябва да видим как наличният инструментариум може да бъде пригоден към обстоятелствата в момента и, както казах, очаквам да си сътрудничим и да работим заедно. Благодаря, госпожо Весла, госпожа господин Тойрен. Благодаря. Аз очаквам да работим заедно с докладчика. Смятам, че регионалната политика следва да противодейства на финансовата и економическа криза. Това е една от основните задачи на Европейския съюз. В контекста на финансовата криза можем да кажем, че тя бе породена първоначално от банките. Държавите разходиха много средства, за да подкрепят международната банкова система. Независимо всичките дадени милиарди в помощ на банките, не е осигурено необходимото равнище на кредитиране на реалната економика. Това много осложнява живота на бизнеса. Защото за бизнеса е много трудно да намери банкови кредити. И така по цел втора Следва да се насърчава ликвидността и разкриването на работни места. Това са елементи от доклада, които трябва да бъдат проучени внимателно, за да видим до каква степен малкият и средният бизнес следва да стои в основата на нашата политика. С кризата се урязват бюджетите за научно развойна дейност, което е погрешна стъпка – само чрез разкриването на заетост, научно-развойна дейност можем да създаваме нови продукти. Ето защо малкият и средния бизнес трябва да получава помощи заедно с висшите учебни заведения. Така че, независимо от кризата, всички тези субекти да могат да развиват своята научно-развойна дейност, която ще генерира продукти, които ще създадат растеж и работни места за в бъдеще. Това са някои от нещата, върху които трябва да помислим. Мисля, че трябва сериозно да погледнем на въпроса. Благодаря. Госпожа Дели. Благодаря, господин председателю. Драги колеги, госпожо докладчик, Що се отнася до приноса на регионалната политика на Европейския съюз към борбата с економическата и финансовата криза, струва ми се, че трябва да се настоява върху последиците на тази криза за най-уязвимите части на населението, тези части, които са в най-неблагоприятно положение. Стратегията от Лисабон трябваше да изкорени е бедността в Европа, но кризата задълбочи това явление. Ние виждаме в момента, че в по-голямата част от държавите членки бедността всъщност расте. Значи, регионите по цел 2 са онези, които несъмнено са в най-висока степен засегнати от економическата криза. Затова е повече от необходимо е, градовете да бъдат приобщени в всяка политика, насочена към борба с последиците от кризата затрудненото търсене на работни места, настаняването, проблемите на здравето, на образованието и осигуряването на социални гаранции при предприемането на економически мерки. Е, значи, е, ние днес е, не разполагаме с необходимите мерки. Трябва да се предприемат мерки, в дългосрочен план регионалната политика да има съответните социални измерения, за да се борим с последиците за онова население в държавите членки, което в най-висока степен търпи ефекта на кризата. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък. Искам да ви кажа, че неравенства съществуваха и преди кризата. И е, тези неравенства се задълбочиха вследствие на кризата. Кризата доведе до увеличаване на пропастите между хората. Е, дори и да се налеят много пари в тези региони, пак разлики ще съществуват, защото в Европейския съюз е, е, членуват е, капиталистически държави и въжат законите на неравномерното развитие. Значи не само региони, но и държави са в това положение. Погледнете Гърция, знаете там положението какво е в момента. И сега вече се поставя въпроса за заплахи за други държави. Даже се отправят заплахи, че Гърция може да бъде изгонена от Европейския съюз, тъй като не отговаря на различните условия. Не говорим обаче само за Гърция. И други държави членки са изправени пред същите проблеми и създават същите заплахи. Би трябвало да проявим солидарност. Солидарност с държави, където условията са дори още по-тежки, да кажем Румъния, България, Унгария. МВФ ще се намеси по отношение на гръцкия дълг и тук не става дума за въпрос, който е от компетентността на регионите. Тук е, е, ще има печалби за големите дружества. И е, ако това се запази и в бъдеще, проблемите ще продължат да съществуват. Ще има по-малко работни места, по-висока безработица и положението само ще се влушава. Госпожа Краца Цагарополо, може ли да вземе отношение по дебата? Не, всъщност преди нея има друг желаящ да се изкаже. Окей, okay. Ван. Комисията, господин Финистро. Имате думата. За тази работа трябва да кажем, че има специална комисия в парламента, която работи по въпросите на кризата. Е, госпожа Хиднер не е тук, но тя е член на комисията. Е, и трябва да осигурява връзка между работата на тази специална комисия и нашата комисия. Би трябвало двете неща да ги съчетаем. Структурната политика, регионалната политика са дългосрочни политики. Както бе казано от господин Тойрер, имало е много неуспехи и така лоши резултати в финансовите структури, които е трябвало да бъдат преодолени. Но а, трябва да обърнем внимание на факта, че ни е необходимо повече време, за да видим кризата как точно се отразява върху различните структури и региони в Европа, за да видим какво е необходимо като противодействие по линия на регионалната политика трябва да поставим правилно въпросите, за да можем да разработим необходимите нови понятия на териториалното сближаване. Затова приканвам докладчицата да следи работата на специалната комисия, за да не се получи накрая от нас документ, който не е свързан с документа, който ще бъде изработен от другата специална комисия и накрая пленарното заседание да се чуди какво да прави. Госпожа Краца Цагарополо. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите за така интересните коментари. Съгласна съм с всичко казано. И съм съгласна, че териториалното сближаване е важно. Трябва да бъде укрепена ролята на малките и средните предприятия и е, трябва да кажа, че сме дължни да стимулираме и равнопоставеното развитие. Вярно е, че липсва равенство и ако няма сближаване между държавите членки, тези трудности ще продължат да се наблюдават. Господин Пибот. Administrator responsible is coming. So we start, uh, what is this?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 Okay, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns mit den Abstimmungen beginnen. Госпожи и господа, нека започнем с гласуване. Dabei, wenn, dann bitte in den Apparat. Бихте ли подготвили е, картите си за гласуване? Бихте ли ги сложили в машините, за да проверим просто системата дали функционира? Готов ли е всеки от вас? Бихте ли гласували? Няма значение какво ще натиснете е, дали да, не или въздържал се. Гласувахте ли всички, за да проверим работи ли системата? Моля, натиснете копчето. Е, господин Кали е, гласува. Значи можем да приключим гласуването, така ли или не? Мисля, че някои е, хора са забравили картите си. Е, но резултатът от гласуването изглежда убедителен. Госпожа Акони, трябва да ви добавим ръчно в списъка за гласуване. Има ли някой друг, който да е забравил картата си за гласуване? Добре, значи ще е, добавим този единствен глас от НП, който трябва да включваме в крайния резултат. Нека започнем сега. Е, проект на становище е, с земеделието в райони с неблагоприятни природни условия. Изменение едно. Кой е за? Против. Възражение. Е, одобрява се изменение 2. За, против, въздържали се, одобрява се. Сега ще гласуваме компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Така, трето, четвърто, пето, шесто, седмо и осмо изменение отпадат. Абзац 2. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме изменение 10. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. 11, 12 и 13 изменение по тази причина отпадат. Сега 14 изменение. А то всъщност е отеглено. 15 е отеглено също. 16 изменение. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. 17 изменение за. Не, това изменение отпада, защото 16-то бе одобрено. 18-то изменение за, против, въздържали се, одобрява се. Мисля, че всички е, имат сега карти. Изменение 19. Нека гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 во изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 изменение за, против, въздържали се, Одобрява се. Сега ще проведем електронно гласуване по документа като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. 39 за, няма въздържали се, няма против. Поздравления! Um И така, преминаваме към следващото гласуване. Проект на становище за устойчивото бъдеще на транспорт. Господин Шон Кели. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега провеждаме разделно гласуване. Първа част на изменение 1. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. Сега гласуваме по втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против. Извинявам се, казва председателят. Изменени 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Така стигаме до изменение 9. За против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. И за единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Тринайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 14-то отпада. Трябва да гласуваме само по втората част на изменение 14. изменение 14. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега? Компромис едно. А, за? Против? въздържали се, одобрява се. Това означава, че изменения 19 и 17 отпадат, значи изменение 15 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Хвър... Мисля, че трябва да проверим електронно. Електронна проверка на вода. 18-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 против 18 за. Преминаваме. Към изменение 20. Ще го гласуваме на две части. Първа част за, против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 21. Кой е за? Против. Мисля, че трябва да проверим. 21 изменение. Проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Аз самият не гласувах, казва председателят. Отхвърля се. И аз щях да го отхвърля. Така че сега съм спокоен. 22 изменение е за против. Въздържали. Въздържали се. Приема се. 23 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Това означава, че 26 и 27 отпадат. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 и 27 отпадат. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение. Виждате го отразено черно на бяло. Гласуваме за. Да, моля. Джон. Аз не мисля, че по този начин можем да гласуваме по устните изменения. Мисля, че това го обсъдихме. А не, не сме го обсъждали предварително. Добре, отпада тогава. Следователно, изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. ist gefallen. Dann kommen wir zu Änderungsantrag 33. Wer ist dafür? Така стигаме до 33-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Така стигаме до компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 отпада. Сега гласуваме 35 то За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тридесет и осмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Всъщност 42 отпада заради одобряването на компромис 3. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Триста шест гласа за, пет против, двама въздържали се. Господин Кели, поздравления!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 Uh, uh, Благодаря. Бива ли да минем сега към следващата точка в дневния ред? Господин Нуно Течера, е, той иска да каже няколко думи преди гласуването. Е, не го виждам, обаче, а ето тук е той. Е, Благодаря, госпожо председател começar por referir que hoje não é um dia particularmente fácil para mim. Искам да ви кажа, че този ден е мъчителен за мен. Аз говоря тук пред вас, но както знаете, миналата събота остров Мадейра, моя роден остров, бе поразен от ужасна катастрофа и в момента, в който ви говоря, се вадят трупове от е, руините. Повече от 40 са жертвите, 150 е, души, 250 души загубиха жилищата си, има десетки и десетки ранени, увеличава се непрекъснато техният брой. Има хора, които са напълно лишени от всякакви услуги, нямат електричество, нямат водоснабдяване, има зони, които са напълно откъснати от останалата част на света. Искам да ви дам идея колко а, голяма е тази трагедия, като ви кажа, че а, огромни мостове а, са отнесени, а, няма връзка между отделните региони. Има все още хора под а, руините, затрупани от кълта. Друга да е на острова извън столицата Фуншал. Е, е, аз съм тук, но съм белязан от е, мъката си, нося знак за траур и искам да изразя симпатиите си, разбирането и съчувствието си към всички засегнати е, много е, тъга има е, в очакването на хората, които те първа искат да получат новини за своите роднини и не знаят какво става с тях. Сега връщам се на точката. Признавам ви, че наистина е много трудно да говоря, защото съм тук телом, но не и духом. И искам да благодаря на всички, които участваха в разискванията по този проект. На предишното заседание споделих с вас причините, поради които внесох изменение в първоначалното предложение на комисията. Искам да се върна на два конкретни въпроса. Първо, махането на изменение 4, е, внесено от мен самия след контакт с регионалните компетентни органи, но също и с комисията, която прие списъка на е, продуктите, е, представен от държавите членки по време на приемането на програмите. Е, това решение ни се стори добро, макар и неформално, то е съобразено с принципа на субсидиарност и за това не беше необходимо да се внася изменение в действащия регламент. Втора бележка. Предлагам изменение пето. Имате и устно изменение в списъка за гласуване, но аз предлагам нещо допълнително. Става дума за максималното количество на внос и износ при преобразуваните, преработените продукти. Тук трябва да се взема предвид стоеността за трите години предхождащи съответната година. Мисля, че е по-разумно да се да се запази тройката от години 89, 90, 91. Това е референтния период по действащия регламент. От друга страна, е, тук е, ще има е, необходимост от по-голяма гъвкавост при управлението на количествата и за това ни е необходима една единствена сума. Значи да имаме общностни държави и трети страни. След контакти с колегите и контакти с най-отдалечените региони, реших да а, оставим измененията насочени към защита на тези региони и защита на техните интереси. Очакваме а, задълбочено изменение на регламента, каквото комисията е обявила за юни месец, тогава ще внесе проекта. А, измененията трябва да бъдат съобразени и с а, други регламенти от действащата уредба. А, например, регламентите от 2006 година, защото има много пряка връзка между сега изменявания регламент и тези други регламенти, които цитирах. Сега, господин докладчик, вие не бяхте тук, когато говорихме за Мадейра. Ние решихме да изпратим писмо с нашите съболезнования, като предлагаме да окажем и помощта, на която сме способни. По отношение на регламента ще гласуваме в момента. Разбирам, че и други колеги искат думата, специално по устното изменение. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да се присъединя към тъгата на колегата Тексейра във връзка с трагедията на Мадейра. Сега дори да се включи млякото на прах в списъка, тук има един немалък риск да се наруши целта към самоиздържане самозадоволяване на нуждите. То е необходимо по редица причини. Първо, е, по съображение, свързани е, с сигурността на хранителните доставки, второ, поради разходите и трето, поради опазването на околната среда е, трябва да имаме предвид енергийните разходи, разходите за петрол, необходими за транспорта през едните години. Просто исках да ви обърна внимание, че не е съвсем безобидно включването на млякото на прах. Благодаря. Разбирам сега Започваме гласуването с изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Е, четвърто изменение се оттегля. Изменение 10. Против. Въздържали се. Приема се. In favor? Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение устно. Госпожа Греза. За. Против. Въздържали се. Не се приема. Нека така го кажем. Изменение 12 за против, въздържали се, не се приема. И то отпада. Сега точка 5 от преамбюла, изменение 7 за, против, въздържали се, отпада. Изменение 1 в точка 5 за, против, въздържали се, приема се. Точка 6 от преамбюла, изменение 8 за, против, въздържали се, Приема се. Точка 7 от преамбюла. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 7 е от преамбюла. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по целия текст по електронен път. Can we open? Yes, it's open. The vote. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласували, 38 за, 2 въздържали се. Приема се. А, значи приключихме това гласуване. Мож, моля да аплодираме. Um, Сега преминаваме към 11 точка. Нови тенденции в обществените поръчки. Господин Олджих Власък е докладчик. Приели сме проект на становище. Бива ли да започнем да гласуваме сега? Параграф... Първо изменение по параграф първи. За, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Според мен. Четвърто изменение по параграф 2 вече. За. Против. Въздържали се. Това беше по първата му част. Сега по втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. И трета част за. Против въздържали се, приема се. Преминаваме към пето изменение, то се отменя, Отеглено е. Шесто, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към осмо изменение, за, против, въздържали се, приема се. Девето, за, против, въздържали се, не минава. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за. Това е езиково изменение не гласуваме. 14 също. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 е оттеглено. 17 вече падна. 18 за. Кой, кой е за 18? Против. Въздържали се. Множеството беше за. 19 за а, да, това е устно изменение. Господин Тамаш Дойч не, по, не поиска думата. Какво да правя? Значи да го подлагам на гласуване. Добре. Така, значи било е прието. Отминавам 12 оттеглено, 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 22 за против, въздържали се, приема се. Сега гласуване по проект становището с тези изменения електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приключваме с гласуването. 41 гласа, 40 за, 1 против. Браво! Сега, колеги, може ли много бързичко да преминем към 12-та точка? О, да, заповедайте. Госпожо председател, ще ми се в края на гласуването да изразя голямата си благодарност на всички координатори, които отговаряха за преговорите. Благодаря много. Благодаря на всички трябва да си благодарим взаимно, че всичко мина така добре. Както знаете, по работната група имахме първо заседание, получихте доклада от секретарията за първото заседание, така че няма нужда сега да го обсъждаме, нямаме и време, но имаше и друга точка – важна точка в дневния ред на работната група, която се отнася към дневния ред на Европейския съюз за 20-та година. Сега ще помоля за кратко представене на становището, което се оформи в работната група. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря кратко. Тук става въпрос за две неща – първо за стратегията или дневния ред на Европейския съюз за 2020 година. Стратегия, която се оформи при първата консултация миналата година и сега трябва да се обсъди през пролета. Евентуално по време на среща на високо равнище през юни ще бъде обсъдено отново. Това е уникална стратегия и поне Участниците в работната група, временната работна група, са с на мнение, че а, това е така. И с а, удивление се установява, че Европейският парламент не върви в една посока. Има водеща комисия, а след това друга комисия може да, да дава консултации. Малко се изненадахме. Така оставаме с впечатлението, което искам да споделя с вас. Първо, дали няма да е възможно председателя на тази парламентарна комисия да изготви писмо, в което да се каже, че за нас би било нормално да има нормална европейска процедура в парламентарните комисии. Това може би не е възможно за март, но през юни трябва да е възможно. Втория въпрос. Ще проведем дискусия, може да имаме и размяна на мнения, евентуално заседанието през март. Искам да попитам госпожа председателката дали това е възможно и на трето място с координаторите на другите групи ми се ще да изясним дали може да е, един от е, докладите от нашия е, дневен ред, докладът на колегата Костас Рупра от социалисти и демократи за Лисабонската стратегия. Този доклад дали би могъл да се насочи към стратегията 2020 година. Така ще се изгради мост между Лисабонската стратегия и стратегията е, за 2020 година. Така струва ми се, въпроса може да се постави и в пленарна зала. Това са трите е, въпроса, които в нашата временна работна група е, разбира се, ние сме работна група, но все пак аз бих искал да предложа това на вниманието ви. И последното нещо, което ми се ще да представя на вашето внимание, е следното. Нямаме намерение да се провеждат дискусии в парламентарните комисия, но ще има а, резолюция преди мартенското пленарно заседание. Така струва ми се, ако можем по инициатива на различните политически групи да се осведомяваме взаимно, така че да знаем какви са становищата, вижданията на общините, на регионите, да видим как това може да се отрези в резолюциите, които политическите групи изготвят. И в началото на, на този срок надявам да мога да ви представя текста на НП. Това е един текст, който не се дават никакви съвети, а по-скоро е предназначен да послужи като основа за обсъждане с другите политически групи. Това е. Благодаря, благодаря колеги. Поради краткото време, което ни остава, искам да предложа следното. Ще ви помоля да се, да се съгласите с предложението да се изпратят писма от председателката и на председателския съвет за това как смятаме, че се решава този въпрос и да се предложи нещо конструктивно, да има такъв дебат. Вторият въпрос, тъй като господин, господин Каса Растра не е тук днес, ще започнем дискусия с идеята неговия доклад да се преобразува в доклад, който да включва и темата за 2020 година. Ако сте съгласни, ще процедираме така и, два, и през март ще вземем съответни решения между времето. Но се надяваме да постигнем съгласие и за начина по който да процедираме по-нататък, но определено искаме да е, сме активни и да се включи Европа 2020. Ако сте съгласни да приключим с това въпрос, така благодаря много на Ламбер. Минаваме към следващата точка. Дневния ред приветствам искрено господин Филип Мейштад, президент на Европейската инвестиционна банка. Много сме благодарни за съвместната а, работа между банката и Европейската комисия през изминалите 5 години в контекста на Европейската политика за сближаване. Европейския парламент дава висока оценка на идеята за с, с, сливането на финансовия инженерик с политиката на сближаване. Това е важно и за нашето бъдеще и за това а, вашето присъствие днес ще ни бъде много полезно с тези думи ви предоставям микрофона. Ще ви помоля да кажете няколко уводни думи, след което ще има въпроси и е, ваши коментари. Благодаря, госпожо председател. Казаха ми, че е по-добре е, в парламента е, да говоря на собствения си език. Ако искате, мога и на английски да мина. French, indeed, uh, as Belgium uh, да, ще говоря на френски. Белгийският френски е един от моите национални езици, но ако предпочитате, мога да мина и на английски. Във всички случаи благодаря за това, че ме поканихте на заседанието на вашата комисия. Вие вече споменахте това. Европейската инвестиционна банка бе призована да окажат ясно съдействие на комисията и бих казала, е, че е, това се дължи особено на вас, госпожо председател. Това е нормално, защото Европейската инвестиционна банка е международна финансова институция която има този белег по силата на Римския договор. И този договор вменява една много прецизна мисия да оказва финансова подкрепа за постигане целите на Европейския съюз. Според мен от тук проистича съвсем логично едно тясно сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и другите европейски институции. Разбира се, комисията, Европейската комисия, но и съветът на министрите, както и парламент. Винаги много се радвам, когато трябва да се явя пред парламента. Не, че съм длъжен, защото договорът не предвижда нищо по отношение връзките между ЕИП и парламента, но на мен ми се струва, че е редно така да се каже, финансовата ръка на Европейския съюз редовно да се отчита пред Европейския парламент. Съвсем конкретно по отношение на регионалната политика, това съвсем явно е една от приоритетните мисии на Европейската инвестиционна банка. Договорът е пределно ясен. Е, чета е, член 309 от е, договора след влизането в сила на Лисабонския договор. Имам предвид, е, тук съвсем ясно е посочено, че мисията на банката е да допринася за финансирането на проекти в по-слабо развити региони и текстът изрично добавя във връзка с структурните фондове и другите финансови инструменти и механизми на Съюза. Значи самият договор – оказва, че Европейската инвестиционна банка трябва да си сътрудничи с комисията, в частност по отношение използването и оползотворяването на структурните фондове. Финансирането на проекти в това, което днес наричаме региони, ориентирани към сближаване, е приоритет за Европейската инвестиционна банка. През 2009 година в тези региони, конвергентни региони, финансирахме 205 проекта на обща стойност 20 милиарда евро. Миналата година банката подписа проекти за 79 милиарда. Всъщност това е, може би, най-важната международна финансова институция, като се изключи Световната банка, но ние се насочваме главно към Европа. Значи 37% от заемите отпускани от Европейската инвестиционна банка през 2009 година са в тези проекти 20 милиарда евро. Това е значително увеличение в сравнение с 2008 година. Има значителен баланс между държавите членки, старите и новите, така наречени, в 12-те нови държави членки. Сме финансирали за 13 милиарда проекти. Има растеж в новите държави членки, който е по-голям, отколкото в старите държави членки. Това е тенденцията сега. За абсолютни цифри в нашите проекти. Разбира се, най-големите суми отиват към големите региони и е, най-челно място с е, конвергентните региони е, заема Испания с 4 милиарда и 700 милиона и след нея веднага следва Полша 4 милиарда и 600 милиона. Значи най-големите цифри са свързани с най-големите държави, респективно най-големите региони, но ако погледнете сумите на един жител, там е съвсем различно. Начало е Естония, ако вземем съотношението на нашите заеми на глава от населението, значи най-напред излиза Естония, след нея Литва, Португалия и е, Словения. От гледна точка на отраслова насоченост, повече от половината от парите в тези конвергентни региони са насочени към инвестиции в сектора на енергетиката и транспорта, но също така сме оказвали подкрепа и в други отрасли частност това, което наричаме економика на познанията, научно-изследователска и развойна дейност и иновации. Ако ми позволите, госпожо председател, в краткото встъпление искам да се спра най-вече на иновациите през последните няколко години и има тясно сътрудничество между Европейската комисия и банката по отношение използването на структурните фондове ние имаме начин по-бързо да използваме структурните фондове, като бъде финансиран контрагентът. Знаете, че за използване на структурните фондове е необходимо държавата членка да има принос и в някои случаи ние помогнахме на националните органи да бъдат такъв контрагент. Е, това са те наречените структурни програмни заеми на нашия жаргон. Ние ги използвахме миналата година за е, суми на обща стойност 3 милиарда, повече от 3 милиарда. Даже това е един първи тип сътрудничество, който може да бъде много полезен, защото в някои случаи позволява да бъде ускорено освояването на средствата от структурните фондове. Вие говорите за е, конвергентните райони, нали така? Пита председателката. Да, да, да говорим за сътрудничество с държавите членки е, за е, по-целесообразно използване на структурните фондове в те наречените региони, насочени към сближаване. Вие знаете обаче, госпожо председател, как стоят нещата, защото с вас създадохме една друга форма, така по-напреднала форма на сътрудничество. Ако си спомням, във вашия офис в април 2005 година поставихме началото на това сътрудничество, което наричаме 4 Г. Джаспърс, Джереми, Джесика и Жасмин четирите механизма, които започват с Ж или с Дж на английски. Първото Г е Jaspers, съвместна програма на Европейската комисия, на ЕИП, на Европейската банка за възстановяване и развитие и на една германска банка Създава се механизъм за техническа помощ, за да се подпомага разработване на проекти, които могат да кандидатстват за финансиране от структурните фондове. Това бе мярка насочена към ускоряване използването на средствата от структурните фондове и повишаване на ефективността на тяхното оползотворяване. Съответните отрасли са транспорт, околна среда, енергетика мога да ви кажа, че през 2009 година 130 проекта са били изготвени по този начин по линия на Jaspers. Говоря а, за а, приключили а, подготовки, 130 а, проекта в Румъния, в Чехия а, е, и а, в, в Польша, в Румъния и в Чехия. Общо 240 са проектите. Е, констатираме, че е, тези проекти, които се изготвят по линия на Джарспър, са по-бързо по се одобряват от комисията, когато трябва да се отпусне помощ от структурните фондове, както а, е, казах. А, а, има определени отрасли, в които така има превес. А, водоснабдяване, включително чистване на водите, канализация и така нататък. А, след това а, транспорт 20%, това са летища, железни пътища и така нататък. Това са два от трите сектора, в които работи преди всичко Джаспърс. Енергетиката е третият сектор. Сега, следващият механизъм е, е Джереми. Това е нов механизъм. Целта е една част от структурните фондове да, които се използват еднократно, да бъдат превърнати в, в един възобновяващ се финансов инструмент. Това е първи опит да се направи така, че фонд, структурните фондове да бъдат използвани по револвиращ начин, на принципа на възобновяването. Идеята е да се обясни достъпа на малки и средни предприятия до кредит и там, където е необходимо, там, където има дефицити, липси, да бъдат създадени различни финансови инструменти. Те могат да бъдат различни в отделните държави, в отделни региони, в някои места се създава гаранционен фонд, в някои други места се създава фонд за капиталово участие, понякога се оказва подкрепа за микрокредит. В зависимост от анализа на конкретните обстоятелства в определена държава или в определен регион се разработва съответният финансов механизъм, за да бъде съответно преодоляна установената липса, установения дефицит. Това се прави с Джереми в момента. Има 10 фонда Джереми, които са създадени на обща стойност за 1 милиард и 80 милиона евро. Значи, такива фондове са създадени в 7 държави членки плюс 3 региона. Третият ни механизъм е Джесика. Той също е подчинен на идеята структурните фондове да бъдат използвани възобновяемо. Е, тук става дума за обновяване на градското пространство и е, идеята е да е, бъдат привлечени средства за тази цел обновяване на градската среда. Това го правим в сътрудничество с Банката за развитие на съвета на Европа, като целта е част от структурните фондове да бъдат насочени към създаване на финансови инструменти и механизми за градско развитие. Вече има 15 принципни споразумения, подписани е, за изграждане на механизми по линия на Джесика в няколко държави членки и 8 е, фонда са създадени, е, като общата стойност на средствата в тях е 900 милиона евро. Четвъртото же е Жасмин. Целта на Жасмин е оказване на техническа помощ за е, създаване на институции за микрофинансиране. За да приключа встъпителното си изложение, ще добавя на бързичко два други е, механизма, които са общи е, между ЕИП и Европейската комисия. Те не са изключително предназначени за конвергентните райони, но са насочени и към тях. ЕЛЕДА е първият механизъм. Управлява се от ЕИП, средствата се отпускат от комисията. Идеята е да бъдат подпомогнати местните органи, общините, градините, извинете, градовете, регионите, да разработят програми за инвестиции, насочени към енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и чист транспорт. Току-що са започнали така реалните дейности в това направление, но вече има немалко предложения за финансиране. В момента, например, обсъждаме с град Париж програма за обновяване на всички училища град Париж за подобряване и повишаване на енергийната ефективност. Такъв тип програми се предвижда да бъдат финансирани. 15 милиона евро са отпуснати за такава техническа помощ. Те се осигуряват от Европейската комисия за този тип проекти. И последния инструмент, на който искам да се спра, е това, което наричаме а, механизъм за а, подялба на риска. А, или за разделяне на бремето на риска в областта на научните изследвания. Знаете, че научно-изследователските програми по дефиниция не са с ясно определен резултат. Винаги те са свързани с висок риск да не се стигне до резултат. И за това ние искахме комисията да помогне на ЕИП да се разработи инструмент, чрез който на научно-изследователските структури да се позволи да поемат този повишен риск. Значи, 1 милиард евро идват от седмата рамкова програма за научни изследвания и 1 милиард евро а, се заделят от годишната печалба на Европейската инвестиционна банка. И фактически се обособява един пул от 2 милиарда евро, който трябва да ни позволи да финансираме заеми, по-рисковани заеми заеми с по-висока степен на риск, отколкото обичайно. Значи, надяваме се, че ще успеем да отпуснем заеми на стойност 10 милиарда евро. Този инструмент все по-широко се използва. Той бе създаден през 2007 година. Чрез този механизъм за подялба на риска. През 2007 година имахме 500 милиона отпуснати, през 2008 1 милиард, а миналата година, 2009, стоеността на отпуснатите заеми беше 3 милиарда евро. И така, госпожо председател, с това а, изчерпвам краткия обзор. Мисля, че диалогът с Европейския парламент е много важен, защото сме в процес на изготвяне на следващата финансова перспектива знае, че комисията иска отблизо да следи инициативата Европейски съюз 2020 година и в този контекст би трябвало да мислим за финансовите механизми, които ще ни помогнат възможно най-ефикасно да постигнем своите цели. Европейската инвестиционна банка е, е, е изцяло готова да допринесе а, заедно с Европейската комисия за осъществяване на целите, които ще подкрепи Европейският парламент. А, колеги, можем а, да започнем с въпросите и коментарите. Ламберт Ван Рой е първия списъка. Yes. <clears throat> Thank you very much. Great moment to exchange uh, the progress. Благодаря. Първият ми въпрос е кой е измислил тези хубави имена на програмите? Днес вечерта трябва да се върна в Холандия и заради местните избори трябва да кажа за всички тези имена, които са измислени на тези програми. А сега извън кръга на шегата. Ви споменахте фонда за рискове проекти. В контекста на кризата и това, което може да поеме пазара от банките в момента, има голямо различие – Никой занимаващ се с научно-развойна дейност не получава финансиране или пък е, целият процес отнема 5, 4-5 години. И в тази връзка мисля, че нуждаем от доста по-новаторски инструменти. Можете ли да ни кажете какви са ограниченията, пречките пред вас, когато се опитате да реализирате на пазара тези инструменти? Тук визирам и Чесика. Има ли пречки в финансовата нормативна уредба? Какви са пречките пред реализацията на програмите? Тези програми датират от 3-4 години. Парламентът ги е приел. Още тогава на времето сме казали да. И сега трябва да стигнем до ново поколение новаторски мерки за финансиране през идните години. Много критики се отправят от Комисията по бюджетен контрол – Всички ли са доволни от парите, по, отпуснати по Яспер, по Джесика? Имате ли някакви проблеми? Това е въпросът ми. Още един въпрос, е, госпожин Тримополос. Благодаря. Или тук става въпрос за оценка? оценка на дейността на Европейската инвестиционна банка. Това според мен е много полезно начинание. Предполагам, че ще получим документ с повече данни, цифри. През изминалите няколко месеца Кохезионната политика получи голямо внимание, доста събития настъпиха, разрази се криза в Европейския съюз, финансова криза. Ако можете да направите нещо за тази криза, какво бихте направили? Има ли проблеми с програмите, грешки допуснати в реализацията на програмите в държавите членки? Колко грешки са допуснати? Какъв е броят на грешките, след който вече можем да говорим за измами в държавите членки? Още двама желаящи има в списъка госпожа Краца и госпожа Дели. Госпожа Краца. Имам въпрос към президента на Европейската инвестиционна банка. Може ли да дадете повече информация за целите, оценките на мерките взети от банката, особено що се отнася до конкуренцията? Бе проведен обмен на мнение по доклад, е, чието докладчик съм аз. Е, темата бе кохезионната политика, цел втора, работните места – в крайна сметка, именно това целим. Мисля, че трябва да се стремим да се разкрием повече възможности в Европа, да се повиши конкуренцията в Европа. Можете ли да ни кажете малко повече информация и по тези цели? Благодаря, госпожо председател. Господин председател, вие говорихте за ролята на ЕИП в финансирането на проекти за градско развитие, развитие на градската среда. Както а, казахте а, и както знаете, а, градовете имат нужда от повече чисти средства. Как ЕИП ще а, си сътрудничи с местните органи за финансиране на проекти? които са не само големи инфраструктурни проекти, но и малки проекти, като да кажем повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Благодаря, господин председателю, за отговора. Благодаря, господин председателю. Бихте ли отговорили на зададените въпроси? Um, Благодаря за въпросите, които ми зададе. Мисля, че господин Ван Нисълрой е, зададе много важен въпрос и трябва да мислим много сериозно по него, особено при изготвянето на следващата финансова перспектива. Е, за да е, можем да изпълним целите си, ние разработихме някои нови финансови инструменти, споменах някои от тях, но вярно е, че понякога срещаме и трудности. Вие самият посочихте, една от тези трудности, а именно финансовия регламент. Защото той не е създаден с оглед създаването на нови финансови инструменти и механизми. Нека ви дам един пример. Многогодишния режим Такова нещо не се допуска от финансовия регламент. Комисията не може да се ангажира с финансиране за повече от година, но подобни финансови инструменти много трудно можете да ги задвижите, ако не можете да уверите партньорите си, че те ще имат живот поне няколко години. Това е само един пример. Многогодишният режим на функциониране е нещо, което следващият финансов регламент трябва да допуска. Разбира се, в определени случаи при определени условия но мисля, че би трябвало да, парламентът да помисли за това в някои добре обосновани случаи да се допусне възможността за а, многогодишни ангажименти, поемане на многогодишни ангажименти. Мисля, че ние трябва съвместно да работим за а, специфична финансова уредба на тези финансови механизми. В момента работим по въпроса заедно с Европейската комисия. Вие самият казахте, че а, е, за РСФФ е, нямате е, бележки, но това е нов механизъм. Тази година ще бъде проведен междинен преглед, междинен анализ и за това до края на, наш, на настоящата година ще получим по-прецизни резултати за това как функционира механизма и с тези конкретни резултати ще можем по-добре да подготвим следващия финансов регламент. Господин Тремаполус зададе един много, много пространен въпрос за борбата с кризата. Тук не бих искал да вземам отношение по начина, по който реагираха различните държави членки, но все пак искам да кажа, че според това, което видяхме като цяло, реакцията на държавите членки беше много полезна. Смятам, че се умяхме да избегнем една рецесия толкова а, тежка като тази от 29-30 година. И това се дължеше на факта, че беше много а, добре премерена реакцията на държавите. Бързата а, реакция на държавите заедно с различните планове за възстановяване като цяло изиграха положителна роля. И виждаме днес, че е, имаме вече в различните държави членки доста сериозни проблеми с публичните финанси, но все пак, ако всичко се премери и се сложи на везните, мисля, че ще да бъдат много по-тежки последиците, ако се беше забавила реакцията на държавите членки. Естествено, че винаги има грешки, но не може да се говори за измама. Имате право да правите това разграничение. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, ние бяхме помолени в рамките на Европейския план за възстановяване, одобрен през декември 2008 година от Европейския съвет, да направим повече и по-бързо Значи да е, разширим обема на отпусканите кредити, нещо, което направихме, защото е, ние значително увеличихме обема на отпусканите кредити от 51 на 79 милиарда евро. Е, повишихме кредитите. И също така трябваше е, да направим кредитите по-гъвкави. Първо, е, да ги разширим така, че те да станат достъпни за малките и средните предприятия, значи да разширим кредитирането на банките, под условие, че банките ще използват тези заемни средства за подобряване на пазарните условия за малките и средните предприятия. И също така трябваше да разработим проекти, които ни дават необходимите гаранции, че а, действително малките и средните предприятия са били бенефициери на тези мерки. Затова ние е, преразгледахме традиционните си е, мерки и е, когато отпускаме на банките заеми, вече включваме и условия за прозрачност които ни позволяват да проверим, че нашата намеса е довела до подобряване на условията, при които действат малките и средните предприятия. Миналата година по тази линия отпуснахме повече от 12 милиарда на банките с цел те да стигнат до малките и средните предприятия. Констатираме, че използването, оползотворяването на тези средства е сравнително бързо. Второто направление, е, в което бяхме помолени да окажем помощ, е, е да е, превърнем в още по-ясно изразен приоритет конвергентните региони. И затова нашите операции се разшириха по-сериозно в онези държави членки, където има повече конвергентни региони. И третото направление, в което бяхме помолени да действаме, беше да се впуснем така по-активно в борбата с промените в климата ние значително увеличихме обема на заемните средства за възобновяеми енергийни източници. Миналата година отпуснахме над 4 милиарда евро заеми за това също така отпускаме заеми за енергийна ефективност, за научно-изследователска и развойна дейност в енергийни проекти, като целта е да се намали обема на емисиите на въглероден двуокис от транспорт. Това е специално направление в нашата дейност. За доста милиарди финансирахме научно-изследователска програма а, за разработване на двигатели, които ще произвеждат много по-малко емисии въглероден двуокис. Значи това са трите основни приоритета. Малки и средни предприятия, конвергентни региони и борба с измененията в климата, които приоритета ни бяха зададени от Европейския съвет и за това ние преориентирахме дейността си съответно госпожа Краца Цагарополо изрази известни съображения и опасения за конкурентоспособността на европейската е- економика. Ние сме съгласни с тези опасения и за това се опитваме да ориентираме голяма част от своите заеми към економиката на познанията, тъй наречената економика на познанията, както и към разпространението на информация за новите технологии. За да отговоря сега на госпожа Делип, госпожо, имате право, не може всичко да се финансира с заеми. Трябва ви някаква капиталова основа и точно това е идеята на Джесика. При Джесика е, регион или държава може е, да е, избере финансиране чрез структурните фондове, за да създаде собствен фонд, който да отпуска собствен капитал – Нали, е, разбира се, този собствен капитал се съчетава с привлечен капитал, но по този начин две, двата елемента, като се обединят, е, могат е, да се финансират нови дейности. Господин Матула, благодаря, госпожо председател. Господин председател, драги колега, искам да ви кажа, че четирите же в източноевропейските държави и в моята държава, Румъния, бяха е, така голям успех. Е, много голям интерес е, се проявява е, към тях. Джаспърс главно ни позволи да разработваме доста солидни проекти, що се отнася до водоснабдяването и водопречистването ние имаме успехи, които се увенчаха с доста голям проекти, които се увенчаха с доста голям успех. Това въжи и за други е, проекти за техническа помощ. Миналата седмица, за нас беше зелена седмица, представихме е, инструмента за техническа помощ е, Елена. Представихме го в, Еле... в Румъния и се опитахме да видим до каква степен ще има интерес към проекти от този тип областите са много важни и много интересни за бъдещето. Енергийна ефективност, чист превоз и така нататък. Имам следния въпрос. Мислите ли, че средствата, тези 15 милиона евро, които са предвидени, могат да бъдат допълнени в бъдеще? т.е. да бъдат увеличени а, с оглед на интереса, който, например, ние видяхме да се проявява. Мога ли да добавя към този въпрос и нещо почерпено от моя опит? Напълно съм съгласна с казаното от Ламберт, на което вие реагирахте. Често пъти финансовата уредба, нормите за обществените поръчки, други норми, било на ниво Европейски съюз или в държавите членки, са играли ролята на голяма бариера основна бариера за бързия напредък. И сега наближаваме момента, в който ще бъде прият новият финансов регламент, след което ще има нови норми за новия период. Готови ли сте да работите съвместно с Европейската комисия и ние на начален етап е, в тази работа с удоволствие бихме допринесли. Бихте ли се съгласили да съдействате на комисията, тъй, защото финансовият регламент за следващия период е, да бъде много по-простен, е, да може да се е, вземат решение много по-бързо, за да се осигури по-бързо излизане от кризата. Значи въпросът ми е за финансовия регламент. Е, бихте ли е, били готов да потикнете комисията да изготви по-упростен проект? Знам, че няма да е лесно. Може би ще има отделни регламенти за да се обхване пълнотата от комбинирани инструменти за финансов инженеринг. Знам, че вие не сте единствената финансова институция, вие сте част от фамилия финансови институции. Заедно с останалите, готови ли сте да разширите ангажимента си към подобни механизми в бъдеще? Бихте ли разширили капацитета си с оглед на разнообразието на инструментите? Дали бихте разширили финансирането? Мислите ли, че може да постигнете по-голям напредък в сравнение с сега, особено като се има предвид и новия договор, който дава нови възможности за местни инициативи. Мисля, че такива ще видим много повече в бъдеще, отколкото в миналото. Значи, с е, това е, свеждане на дейността на ниво под националното, мисля, че ще има много повече заявки за проекти. Какво е вашата представа за ролята на банката в този нов контекст? Е, това свеждане на управлението на по-низко ниво. Много благодаря. Сега първо на господин Матула мога да потвърдя казаното от него. Това, което направихме е, в Румъния с Jaspers, помогна на Румъния да разработи важни проекти, особено в сферата на околната среда, на водата, на водоснабдяването и канализацията за Елена. 15 милиона евро. Комисията би искала да предложи повече, но Въпросът касае годишнията периодичност на бюджетния цикъл. Така Европейската комисия ни каза, може да сте сигурни, че до година ще подновим нещата, но няма правна сигурност. Това не е реален проблем, това е технически въпрос, може да се повтарят. По-голям е проблемът, когато става въпрос за създаване на капиталов фонд. Там трябва сигурност за по-продължителен период от време. И така, надяваме се, че ще има възможност да продължи Елена, защото е, е на лице огромен интерес от, на, от е, градове, общини от цяла Европа към е, този вид програми. Госпожо председател, попитахте дали може да направим повече а, с с, тези джита. Сега за Джаспер е добре набрана темпото, може да се продължи да се работи с Европейската комисия, защото смятам, че това наистина ще помогне да се ускори а, полезното оползотворяване на структурните фондове. Така смятам, че с Джаспърс трябва да продължаваме. За Джереми и за Джесика това е доста нов момент и по-трудно се а, реализира. Това трябва да си го признаем. Но аз мисля, че вече са на лице няколко добри примера, няколко не толкова добри, но има и много добри примери, от които можем да си изведем полуки и да продължим през следващите финансови периоди е, да работим с този тип инструментариум. За Джасмин накрая. За момента Джасмин е обект на дискусия в контекста на ново предложение на Генерална дирекция за етост, където а, иска да започне нова инициатива за микроинвестиции. Така че разглеждаме възможностите за обединяване тези две неща, защото микрофинансите не са панацея. Но ако искаме да достигнем до най-малките предприятия, трябва да разполагаме с специален инструмент, защото до тези най-малки предприятия не можем да стигаме чрез средствата, използвани за малките и средни предприятия. Необходими са други инструменти за финансиране на микропредприятията. Това трябва да се съчетае с техническа помощ от една страна, това е идеята на Джасмин, а от друга с финансиране на тези а, ми, а, институции за микрофинансиране. Вече започнахме да работим с службите на Европейската комисия в подготовка на следващата финансова перспектива. Да, благодаря. Ламбер имаше още въпрос. Да, съвсем а, накратко за новата ситуация. В момента парламентът е в а, модус на съвместно вземане на решения специално по тези инструменти. Аз се радвам, че работя в така добро и тясно сътрудничество с новата Европейска комисия. Но ние ще провеждаме изслушвания в нашата парламентарна комисия предвид на предстояща политика за сближаване. И си мислех дали не би могло още от самото начало да се включите в нашата работа. Не само в работата на Европейската комисия, но и на Европейския парламент. Аз съм убеден, че ще нараства и доверието към Европейския парламент по време на тази легислатура. А, така че ще бъде добре и вие да се включите. Така, господин президент, ето имаше отправена към вас а, покана, особено за тази следваща финансова перспектива. Има промяна в сравнение с миналото. Ние сме равнопоставени на Европейската комисия. Така че е добре да ни помагате да се подготвяме за в бъдеще. Да, понякога ще а, ви предоставям информация, защото имам чувството, че понякога Европейския парламент е така по-отворен към иновативното мислене. Да, а, може би не а, пряко, но ние под, се стремим да подпомагаме тези процеси. И така, колеги, ако няма повече коментари и въпроси, от а, името на всички нас искам да благодаря. А, благодаря ви. А, господин Майштат, за това, че дойдохте в Брюксел специално и изразихте тези свои виждания. Надявам се в бъдеще да продължим да работим а, заедно и а, по други теми и доклади. Колеги, още една точка имаме